Така, госпожи и господа, много уважаеми госпожи и господа, мисля, че бавно и полека можем да започваме заседанието. Виждам, че не сме в пълен състав но все пак времето напредва и да не, се, да не губим още време. И така, точка първа, приемане на дневния ред. Тук имам доста информация за вас. Първо, координацията на координаторите ще заседават утре 17.30, така че днес след обед имаме относително малък дневен ред. Надявам се да не се налага да се бавим. След това точка 6 и изслушването на колегата Зеборд ще се състои утре след гласуването, т.е. след точка 12. След това ще започнем с точка 15 при гласуването. Това е доклад, проектът е доклад на госпожа Лихтенбергер за пакетните пътувания. След това продължаваме с точка 18 точката Циевка, оценка на съдебната практика и така нататък. След това точка 12 и ако правилно разбрах, устно ще чуем устна информация и становище от правната служба по доклада на госпожа Тайн по настоящето състояние на нещата за съгласуване на първо четене. След това по точки 20 и 21, искам да ви кажа още нещо, ще ги обединим обмянта на мнение на госпожа Лихтенбергер. А, след изслушването, утре след обед, тогава ще чуем госпожа Герингер и госпожа Лихтенбергер това е от мен за сега. Ако нямате какво да кажете, приемаме, че дневния ред е прият и тъй като не виждам възражения, а, пристъпваме към съобщенията на председателя. Сайо и аз, само това имам да кажа, водихме неформални разговори във връзка с проблемите на, относно делегираните актове и актовете за изпълнение и така и процедурата Омнибус. Проведохме заседание с съвета на министрите и комисията, но е, очевидно няма да постигнем съгласие през този мандат и за това доклада Сайер и трите документа по Омнибус ще влязат в пленарно заседание е, и ще се мисли за по-нататъчните преговори с ясно определяне на позицията на парламента. Предполагам сте наясно каква е позицията на съвета. За нас това не дава база за по-нататъчни разговори и просто няма смисъл да се занимаваме през този мандат а, с това. Това е единственото, което имам да ви кажа като съобщение на председателя, с което стигаме до точка трета. Отново представяне на изследване. Искам да кажа добър ден на госпожа Роза Рафа Ели от политически отдел ТЦ и с, Северен Досумуа, извинявайте за от Намюрския университет. Е, чисто процедурно, мисля е предвидено госпожа Хора Фреди да направи изказването. Така ли е? Правилно ли съм ориентиран? Ако е така, добре, госпожа Мария Иглесиас, нека първо да чуем нея. Е, hi, uh, I'm Maria Iglesias. Very Добър ден, казвам се Мария Иглесиас. Искам да благодаря на Европейския парламент, на Комисията по правни въпроси. Също така съм много благодарна на колегата Рафаели за това, че ни позволи да направим това изследване и да поработим по темата. Както знаете, Изследването е направено от университета в Намюр, заедно с Кия и техни представители ще говорят след мен днес. Названието е договорни споразумения, приложими към създателите, право и практика на отделни държави членки. Нямаме представа какво подписваме. Това е цитата от а, е, автобиографията а, е, на е, Морис Смит, а, певец. И всъщност този цитат иллюстрира темата на проучването. Различната преговорна мощ на договарящите страни, когато едната от страните е творец. Okay. Let me do it it's not, I don't know, I'm not sure Okay. This, were, this was in fact the concern of the Всъщност, именно това е и притеснението на Европейския парламент, когато формулира заданието за това проучване. Какви разпоредби следва да съществуват, за да има а, равновесие в договорите с творците? И това бе отправната точка в това проучване. Основната му част е посветена на установяване и проучване на мерките за закрила на творците и оценка на тяхната ефективност, както и даване на препоръки, ако такива са необходими. Проучването анализира правната уредба в 8 държави членки, подбрани по различни критерии различна е интензивност на закрила на авторските права, размер на страната, размер или мащаби на индустрията, свързани, свързана с авторските права и различните правни традиции. Тук говорим само за договорите, които сключват авторите. Не сме имали предвид специфичните разпоредби в договорите с изпълнители. За да направим проучването, успоредно с двата екипа, които цитирах, привлякохме по един експерт във всяка от 8-те държави членки и направихме е, изследване сред, различни заинтересовани лица. Говорихме с дружения на автори, с е, издатели и прочие. Ето, е, съдържанието на договора преди да навляза, т.е. съдържанието на проучването, преди да навляза е, в неговото съдържание, ще се спре на някои аспекта, които според мен бяха много важни за цялото проучване. Първо, опитахме се да се съсредоточим върху най-първия договор, който улеснява навлизането на автора на пазара. Това може би е най-важното действие, което авторът предприема след създаването на творбата си. С него той превръща своята творба в економически актив. Второ, ние се постарахме да не гледаме само облигационно-правната страна, а и позицията на автора във връзка с използването на творбата му. Значи, преговорите, които водят до сключване на договора, бяха предмет на нашия интерес, както и изпълнението на договора и последващите договори и отражението на този първи договор за използване върху по-късната закрила на творбата. Е, преговорите е, с е, организации за колективно управление на авторските права или циркулирането на творбата на първичния и на вторичния пазар. Е, специално е, искахме да вземем предвид е, новата среда, а именно революцията, наречена интернет. Особено важно в този контекст на следващо място е възнаграждението. За повечето автори е, сключването на договор има именно тази цел да получат възнаграждение. Това е дори признато в някои от директивите на Европейския съюз. И най-сетне е, стигнахме до извода, че по много различни причини авторите имат по-малка преговорна мощ. Недостатъчна информация, недостатъчен опит, е, това, че все повече се използват ограничителни договори, които се предлагат с непроменливи клаузи и се казва на авторите или ще приемете тези клаузи или изобщо няма да сключите договор. Опитахме се да иллюстрираме ето с тази картина съотношението на силите. Проучването е насочено преди всичко към това квадратче, където е маркирания текст, обаче този договор, който е посочен там, може да има отражение върху всички последващи правоотношения, в които встъпва авторът. И така, нямаме много време, за това ще се опитам да ви създам известна представа за това какво се съдържа в проучването. В първата глава се посочват правните разпоредби, подложени на анализ и насочени към защита на авторите при сключване на договора. Те могат да бъдат с най-различен характер. Разисквахме най-напред законодателството за авторското право и направихме сравнително правен анализ – на законодателствата, които изхождат от формално правни изисквания. Както знаете, в някои държави членки писмената форма е форма за действителност. В някои държави членки договорите уточняват всички елементи и възнаграждение, и географски обхват. Германия е единствената страна в Европейския съюз, впрочем, може би има още една, където е признат в закон принципът на достатъчното възнаграждение за всеки договор. Също така анализирахме разпоредбите за задълженията на страните. В някои държави членки има задължение да се пристъпи към използване на а, творбата. Също така анализирахме тълкуването на правните норми. Това, което разбрахме а, чрез този сравнително правен анализ е, че в Европейския съюз няма хармонизация че разпоредбите за защита на автора много се различават в отделните страни. След като се запознахме с законодателствата за авторското право, се спряхме на общите принципи на облигационното право. Разисквахме принципа на добросъвестността, е, отражението на договора върху правния статус на автора. Разисквахме някои практически казуси, конкретни случаи в отделните държави членки, които показват как принципите могат да се използват за допълване на авторско-правната закрила. Трябва да признаем обаче, че принципите на облигационното право нямат за цел, те не са създадени с цел да защитават авторите на творби така че макар да са полезни и да могат да служат като вдъхновение за една справедлива практика, но не са, те не са достатъчни, за да гарантират положението на авторите. Също така в първата глава uh, we, we will have, uh, we, we, we look at the collective agreement. Uh, анализираме колективните договори. Те е, би трябвало да се разглеждат като сравнително нов начин е, за повишаване на преговорната мощ на авторите. Има много интересни колективни споразумения, например в Германия. Има три споразумения е, за достатъчното възнаграждение, които се изпълняват през последните години. Също така е, погледнахме споразумение в Франция във връзка с конкретен вид издаване. Втората част на изследването е посветена на отделни аспекти, които според нас са особено важни за закрилата на автора. Първият аспект е експлоатацията на произведението и използването му. Има е, известна несигурност е, при е, това кой е титуляр на правата в интернет. Когато договорът е сключен в интернет е, или се разпространява творбата чрез интернет, е, има някои неясноти. Договорите понякога са формулирани твърде общо и не е ясно дали детално уреждат правата. Също така някои договори не отчитат новите модели на търговска дейност. Анализираме различните правни подходи, е, чрез е, които се гарантира участието на автора в е, използването на творбата му. Друг интересен аспект са тъй наречените права на връщане, на правата при автора когато издателят не е публикувал творбата, например, авторът може да си прибере, така да се каже, авторските права и да ги предложи другаме. В, другите, в повечето държави членки, всъщност за всички държави членки, личи, че няма хармонизация в Европа. Но в а, директивата за срока на а, закрила има специална разпоредба, само че тя не се прилага към авторите, а се прилага само към изпълнителите. Друга тема, която също сме анализирали тук, е, е неравновесието в договорите. Благодарение на а, проучването на мнението, което организирахме сред различни заинтересовани лица, разбрахме, че и е обща практиката на всеобхватните договори. Тоест, договори, с които се прехвърлят всички права за пълния срок на закрилата за цялата територия. И също така често се срещат и наречените договори за изкупуване, въпреки че не преценихме за необходимо да се спираме на тях много подробно. При прехвърлянето на правата тогава има насреща като престация една паушална обща сума и няма много пряка връзка между използването на творбата, експлоатацията и възнаграждението. Сравнително разпространена е практиката да се чака от автора да му се плати, въпреки че е забранено да се е, бави неговото възнаграждение. Неодавна съдът на е, Европейския съюз е, разгледа делото Люксе, ако правилно чухме, където е, изрично е, посочва, че е, правото на възнаграждение е от основно значение за автора. Също така се опитахме да се спрем на връзката между е, трансфера на правата и колективното управление на правата. И а, е, последната а, е, част а, съдържателна в а, този сегмент на изследването е свързван с член 5 алинея 3 от директивата. Организациите за колективно управление на авторските права са длъжни да разрешават лицензиране за нетърговски цели. И това именно се опитахме да анализираме. Авторите имат право да дават лицензии за употреба на техните произведения с нетърговска цел. И сега давам думата на Северин. Благодаря. Анализът, който направихме, показа, че всъщност закрилата на авторите, която проистича от законите за авторското право и понякога от общите принципи на облигационното право, не съответства точно на целите на една такава закрила. За да се вземат предвид, като се вземат предвид условията на интернет, сега авторите се оказват незащитени. Как какъвто и да е пределът на правните норми в отделните държави членки. И успяхме да откроим а, някои основни проблеми, които проистичат от тази празнота между а, правната закрила, а, записана в законите и действителността. Първо, не се урежда достатъчна степен адекватното възнаграждение. И няма а, правно средство, чрез което авторите могат да си гарантират справедливо възнаграждение. Повечето от правните норми се стремят към ребалансиране на по-слабата позиция на автора, когато той сключва договора и води преговори за сключване, но не и когато договорът се изпълнява. Значи, много автори се страхуват да се карат с издателите си, защото се опасяват, че ще бъдат включени в черни списъци на хора, които повече не получават никаква възможност за издаване на произведенията си. В много страни Общият принцип на, общ, на облигационното право, че е, договорът е закон в отношенията между страните, е, се е, прилага стриктно и е, няма никакви възможности за гъвкавост. Така авторите се принуждават да предоговарят веднъж сключени договори. Това е много трудно в е, сегашния момент авторът може да се съгласил с един договор преди няколко години, след което економическата криза може напълно да е променила обстановката и се оказва, че той вече не е така добре защитен, както в началото. Е, той в такъв случай трябва изцяло да предоговори е, сключеното споразумение, така че има значително изоставане на договорите от реалната динамика на правоотношенията. Също така, в е, много закони за закрила на авторите има задължение за изрично определене на приложното поле на прехвърлянето на права. И това а, е, обаче а, е, не е пречка а, автора да се откаже от всички права за целият срок на действие на договора, което всъщност уязвява автора, поставя го в неизгодна позиция. Приключихме проучването с някои препоръки, като тези препоръки са начин за постигане на някои възлови цели. Първо, винаги трябва да помним, че Договорите е, за отстъпване на авторски права са договори. Всеки студент по право ще ви каже, че договорът е сделка, в която две насрещни воли се срещат и проистичат от това насрещни реципрочни задължения. Значи тази реципрочност е, малко липсва при договорите, сключвани с автори на произведения. Трябва да помним, че авторът прехвърля авторските права върху а, произведението си а, с надеждата, че възнаграждението а, ще а, стигне до него. Естествено, то ще стигне, ако успешно се експлуатира произведението, но това, на което се надява авторът, че, е, че творбата му ще се експлуатира и че той поне ще научи как се използва творбата му. За да се възстанови равновесието между автор и издател, смятам, че трябва да продължат да съществуват някои минимални формални условия, каквито съществуват в законите за авторските права в някои държави членки. Смятам, че трябва да се въведе общо задължение за публикуване от страна на производителите. Те получават някакво съдържание, то има своята стойност. И трябва а, замяна да се задължат да експлуатират това произведение. И това а, задължение трябва да се поема по-отделно за всеки канал на разпространение. Тоест, ако а, получи цялостно право за експлуатация, да не може издателят да казва, ами ние сме отпечатали няколко стотин бройки. Напротив, издателите трябва да имат задължение да експлуатират творбите по всички основни канали. А и ако няма такава експлуатация, автора трябва да има право да си върне правата, които е отстъпил и да потърси друг издател. Това е съдържанието на една неодавнашна спогодба за цифровото съдържание между Франция и Германия. Авторите трябва прозрачно да получават информация за експлоатацията, която се извършва с тяхното произведение и за приходите, за постъпленията, които това произведение генерира. Също така, бихме посъветвали допълнително да се а, проучи настъпването на а, нови модели на неравноправни клаузи в договорите с авторите. Знаем, че аналогични ситуации има при потребителите. Потребителите са защитени от неравноправни клаузи в договорите и за това трябва нещо подобно да се помисли и за авторите. Съществуват в нашето проучване и препоръки за необходимостта да се създаде правна уредба, която гарантира справедливо възнаграждение за автора. Смятаме обаче, че трябва в тази посока да се направи економическо изследване, за да се задълбочи анализът. Анализ е необходим на възнагражденията, които получават авторите в Европа в този смисъл. Много е, е важно за развитието на сектора на културата в Европа авторите да получават справедливо възнаграждение. В договора е, трябва за всеки вид експлоатация да се записва е, размера на справедливото възнаграждение. не би трябвало да се предвиди начина на изчисляване, както и да се предвидят видовите постъпления, на които може да разчита автора. Също така би трябвало повече информация да се дава за счетоводното отчитане на тези възнаграждения не само издателите на хартиени книги, книги на хартия трябва да дават такава информация, но и въобще всички разпространители на произведението по всички канали, защото авторът разчита на тази информация и той е зависим от нея. Значи, след делото Лексен би трябвало задължението да не може автора да се отказва от правото на справедливо възнаграждение да бъде записано в законите. Е, и това ще доведе до надлежно изпълнение и на предписанията на Аки Комюнотер. Последното, което ще кажа е, че в един момент вие подписвате договор за отстъпване на авторските права, но след това експлуатацията може да продължи с години. Не би трябвало да се фиксира в нещо застинало договора с автора. може действителността, съпътстваща експлуатацията на творбата, да претърпи промяна и тази динамика трябва да може да се отразява лесно в договора. Например, е, могат да се появят е, неизвестни форми на експлоатация. Сега е, много закони за авторските права забраняват експлоатацията чрез нови и неизвестни форми. В такъв случай би трябвало да се предвидят права за автора, например, да води преговори за тези нови форми на експлоатация. Като цяло би трябвало в договорите винаги да присъства клауза за преразглеждане на договор. Е, много е важно за авторите след известно време е, да седнат отново на масата на преговорите и да предоговорят някои условия, като същевременно се отчетат, отчетат и настъпилите промени също така и имаме известни препоръки във връзка с двойното лицензиране, когато едната лицензия се дава за използване с нетърговска цел. Смятаме, че трябва тук да започне диалог общо европейски, така че да може да се обменят най-добрите примери от практиката и да се запознаят всички с тях. И нещо съвсем последно, наистина от това, че се водят колективни преговори е, за защита на авторските права, проистичат ползи е, за автора. Е, този модел се използва много в някои страни, но не във всички, а би трябвало да се разпространи навсякъде. Например, трябва да се разреши на автора да се ползва от колективна защита. Например, да бъде защитен от възможността да попадне в черен списък, ако има желание да предоговори част от условията. Да се позволи на представител на авторите да действа като техен наистина колективен представител, за да се защитават по-добре интересите им по договорите, които сключват тези автори. Това са нашите основни препоръки. Е, нали, в това отношение също предлагаме авторите да бъдат е, приравнени на потребителите. Благодаря за много информативното е, изложение. Давам думата за изказвания. Много благодаря. Направили сте извънредно важно проучване, според мен, защото вече 10 години изписахме тонове мастило по повод авторските права, но това, което в крайна сметка стига до автора, това не е определено едва облигационното право решава въпроса. И в постоянните си контакти научавам, че именно това са големите проблеми на авторите. Първо, да изобщо да договарят своите права и второ, да ги отстояват. Защо при преговорите? Защото съществува монополна структура и за всеки, който излиза като нова фигура на пазара и много се радвам да чуя от вас това в първата точка, че има възможност тези хора са лишени от тази възможност е, новаците, така да се каже не може да бъде създадено художествено произведение и с което веднага да влезе в сферите, за да седне на маста за преговорите с големи дружества за колективно управление на правата. Така че това е много важен въпрос. Важен е, момент, е, около който изчезват много права. Много се радвам, че го поставяте. За мен всъщност някои въпроси са особено впечатляващи. Първо, това монополно положение. То засяга авторите не само по отношение на тяхното участие в авторските права, но поради изключително силната пазара, пазарна позиция на защитаващите правата, е, които имат наистина силно, силна позиция при управление на концерти, на събития, на галерии и така нататък, в много случаи един автор просто няма да дръзне да постави по под въпрос един договор, защото и там има черни списъци. Може да не съществува черно на бяло, но е пределно ясно, че е, определени хора се опасяват къде е оправдано, къде не е оправдано, че ще им се отреже достъпът до подобно участие в културния живот. Защото в много случаи не става само е, въпрос за е, авторските права, но и възможности за представяне и така нататък. Те се влушават. А, за, така че искам да попитам, доколко е важно това в отделните държави членки, защото аз не познавам всички изброени от вас държави, но това явление буди особена тревога. Възникват монополи, които от една страна се определят като пълно обслужване на авторите, от друга страна обаче им пречат е, да направят, да правят критични изказвания, защото това ще доведе от елиминирането им от пазара. Да, особено в началото на своята кариера никой творец не, не би искал подобно нещо. Въпросът е за доброто заплащане. Трябва да намери свое отражение в договорните е, за отношения е, и лично според мен, но особено при новопоявили се прохождащи на пазара творци, тази липса на баланс в договорите проличава особено ясно. Аз имам известна, известно представа от тези неща, но въпросът за така наречения buy-out е е по-скоро въпрос за, за управление, отколкото за е, добро възнаграждение, защото мнозина, особено млади творци, не, не тънат в лукс и е, нямат нищо против да получат добра сума пари, но пък на практика с подобни е, клаузи те биват купени на цяло, така да се каже. Е, така че измененията в това отношение са важен въпрос, важен и защото тези дисбаланси просто бият на очи. Единствената точка, по която лично аз виждам осложнение, е, са тези колективни договорености. Всички знаем, че творците обикновено 嗯，嗯，嗯。 не обичат да се ангажират по такива въпроси. Впрочем, както всички работещи са били преди 100 години. Те не винаги просто не винаги разполагат с необходимата енергия, за да водят яростни преговори. Това е една слабост, която според мен съществува в тази област. Много са малко истинските творчески организации, организации на творци и не мисля, че трябва да тласкаме нещата на там, е, договорите да стават все по-лоши, така че творците да се видят принудени просто да предприемат нещо. Струва ми се, че трябва да предложим някаква помощ. Не мога да кажа я самата точно каква, защото точно как по въпросите за защита на потребителите, които вие много основателно поставяте, е, и тук има е, пълен дисбаланс между партньорите по преговорите. За това Бих искала да чуя нещичко повече по този въпрос, но много благодаря за изследването. Това трябва да бъде основна тема на бъдещия парламент, за да можем наистина да подобрим положението на твор творците. Председателя, благодаря госпожо Лихтенбергер, колегата Екстрем. Благодаря. Благодаря за изследването. Наистина с нямам търпение да го прочета внимателно. Проблемите, които очертавате, са абсолютно основателни. Има огромно разминаване между авторите от една страна и големите а, фирми за а, из, издателски къщи и така нататък. Въпросът, който прави впечатление, защото като четем съответните, съответните правни разпоредби, човек си казва, Боже, Боже, тези творци имат толкова много права, но не е така. Е, първото, което става е, че ги насочват към крупни компании и така нататък. Е, знаем за какво става дума. Така че съм до голяма степен съгласен с начина по който е описан и представен тук проблема. Обаче за препоръките е, е, хубаво е, е да сме наясно, че едно е да знаеш, че нещо не е както трябва, друго е да предложиш изменения. Е, въпросът за задължените е използването на тези права не може да се каже, да, отпечатал съм няколко копия и ето упражнявам това право. Но това би било неудовлетворително за автора. От друга страна, какво да направим? издателят издава, отпечатва и влага някакви средства за маркетинг и авторът е много така е, впечатлен и неприятно изненадан, е, че не получава повече и всички са сърдити в края на краищата. Може да се каже, е, похарчили сме 10 000 евро за маркетинг, автора казва не, не, трябваше повече да. 100 000 трябваше да похарчите. Така че тук нещата те опират съвсем точно до качеството на работата и на готовността да се поемат рискове. Сега дали ще говорим за 10 или 100 хиляди евро, ако издателят е и похарчил, вложил, да речем, 100 хиляди, автора пък може да каже, трябваше да вложиш милион. Е, така че, честно казано, аз е, не мога да си представя е, как може да се определи точната сума необходима за лансиране на пазара на някакво произведение, освен ако нещата са тотално замърлени и недобре свършени. Говоря от позицията на човек, който има опит в тълкуването на такива разпоредби. Но не знам, не знам е, как биха се постигнали вашите препоръки. Е, извинявайте, че правя все критични бележки, но нали за това сме се събрали. Е, предлагате по добро заплащане и коректно, коректна компенсация, възнаграждение. В Европа има голям пазар пазар в момента и лицензите за музика и сидите и така нататък. Музиката е везде съща и във филма като фон и така нататък. Това е огромен пазарен сегмент и е хубаво авторите наистина да знаят че че и те са наясно, музиката е много ценна и е, така мнозина композитори живеят много добре от тази музика. Е, е, и разбирам вашето, вашето отношение към този пазарен сегмент, но се питам дали не би се стигнало до много смешни резултати. Е, например, звъна популярния на Nokia, е, сирен милиарди пъти по света някой го е композирал. И сега вие можете да използвате навсякъде с вашия телефонен апарат, е, без да нарушите чието да било авторски права. Но ако е, Nokia е възложила написването на мелодията и след това е, вече го използва. Това нарушение ли е? Но, хайде да речем, това е малко крайен пример. Но програмата на Daily News в е, някакви сигналите на телевизионни предавания <clears throat> Но нека да се разберем, никой не гледа новините в 9 часа вечерта, защото му харесва сигнала на обявяване на това предаване. Просто предлагам да не се смята за незаконно по отношение на новинарски програми или други да предостави един такъв е, звук. Така че е, това са само два примери мисля, че трябва да се помисли много сериозно, доколко това отговаря на вашите, съответства на вашите препоръки по отношение на авторските права. Това за сега. Благодаря. След колегата Екстрюм не виждам никой друг да желая да взема думата, така че ще дадем думата на представителите на изследването. Нека да се опитам първо да отговоря на първия въпрос всъщност е, и на двата въпроса, които зададохте. Вие говорихте за колективното договаряне е, и изразихте известни съмнения относно е, колективните организации на творците. Това са, да кажем, съюзи или друг вид сдружения на творци. Колективните колективното е, договаряне се извършва е, именно по пътя на е, определени асоциации и колективни организации на творците. Така стигаме и до въпроса, свързан с използването на произведенията, с задълженията издателите и авторите на електронните, на дигиталните книги във Франция всъщност са успяли да намерят една колективна форма. Но когато става дума за не е, дигитални произведения, не електронни е, книги, е, тогава е, трудно ще намерите общия знаменател, за да обедините авторите. Обикновено всеки от тях е, смята, че неговите изисквания и е, неговите права са по-специфични. Е, така че е, по-трудно всъщност може да се защитат правата именно на тези автори, на индивидуално, при индивидуално договаряне. Все пак, може да се създаде една обща договорна рамка, която ограничава в хубавия смисъл на думата и издателите и авторите, т.е. тя им подава насоките за сключване на договора за авторски права. Ако е, издателя, да кажем, реши, че е, ще има определени разходи е, във връзка с популяризирането на произведението, във връзка с рекламата, която ще се направи, това ще се включи в договора. Но, е, естествено, е, е възможно и от страна на е, издателите, например, да е, има организация на издателите, която да води колективното договаряне и да сключва съответните споразумения за във връзка с авторските права. Всъщност защитата на авторските права не е свързана толкова с маркетинга, когато в държавите членки имат законодателство, което включва определени разпоредби относно използването на произведенията и задълженията на страните, то тогава всички критерии, свързани с пазарната реализация, с рекламата и така нататък, с използването на произведенията, би трябвало да са съобразени с съответните правни разпоредби. Е, когато издателите прилагат е, разпоредбите е, от законодателството по отношение на разпространението на съответното произведение, ще могат да определят и някои нови критерии във връзка с мястото на използване. Не става дума толкова за разходите, които е, извършва издателя във връзка с е, популяризирането на произведението и неговото разпространение. <clears throat> Но в определени случаи, естествено, договора може да бъде преразгледан. Е, възможно и издателят просто да не е, проявява допълнителен е, или интерес в продължаващата дейност, свързана с разпространението на дадено произведение, тогава защо е, този е, издател или е, този това дружество за колективно управление и за управление на авторски права ще, ще държи да задържи правата и а няма да може да следва своите интереси, които, да кажем, вече са свързани с друг вид произведения. Така че би трябвало да има и възможност за повече гъвковост в тази рамка, която ще послужи като основа за договаряне. Нека и аз да добавя няколко дъми. Ние осъзнахме, че някои от държавите членки са създали е, връзка между задълженията във връзка с правата на използване и възможността за обратно прехвърляне на правата върху автора. Но това е действително едно економическо пространство, в което съществува риска от неефективни действия или от липса на ефективност, защото колкото повече се използват едни права, авторски права, толкова по-малък е, така да се каже, економическия ефект в много от случаите, не във всички. Важно е да свържете е, възнаграждението с е, съответните разпоредби, да кажем за е, звукозаписи е, или за е, разпространение на едно а, литературно произведение, а, там обикновено условията са свързани с а, тиража. Така че в много страни на практика правата на възнаграждение са фиксирани в сключения договор между издателя или между дружеството за управление на права и автора. Там са фиксирани и е, условията за използване и за е, лансиране на произведението на пазара. Ние е, за сега продължаваме да проучваме ситуацията на пазара. Да, благодаря и за авторите, благодаря ви много и за представяне на резултатите от вашето проучване. Аз мятам, че авторските права ще стоят в центъра на нашето внимание до края на легислатурния период, а със сигурност и следващият парламент през новия легислатурен период ще се занимава интенсивно с темата госпожа Лихтенбергер. Да, е, със сигурност е, тази тема би трябвало да продължи е, да стои в центъра на вниманието, тъй като става дума за нещо изключително важно. Но ако разглеждайки темата, забравяме всъщност е, правата на самите творци, на авторите, е, ще работим на празно, защото именно това е слабото място е, в системата в Европа не става дума всъщност за защита на индивидуалните права на всеки автор, става дума за създаването на една правна рамка, която ще гарантира правата на творците. И по тази причина провеждаме и дискусията сега. Ние предприехме доста мерки за реформиране на законодателството във връзка с дружествата за колективно управление на авторските права но а, става дума всъщност за авторски права, а не за права на онези, които използват а, авторските произведения, казва председателят. Да. Благодаря а, на всички, които участваха в тази дискусия. На първо място на а, авторите на проучването, които представиха резултатите. Но сега, тъй като следва една друга част от нашата работа днес, която ще бъде свързана с разглеждане